Meine Damen und Herren, Госпожи и господа, добре дошли. Току-що се срещнах с посланника на Турция, който ме информира за положението в Сирия. Не за положението в Кипър. Пошегувах се преди малко, казах, че ме е информирал за положението в Кипър, защото видях колегата Касолитис. Заявих, че въпреки проблемите, свързани с границата с Сирия, смятаме, че трябва да проявим солидарност – солидарност във връзка с бежанците, че трябва ясно да предоставим подкрепа. Информирах посланника на Турция и за решението взето на вчерашното заседание на бюрото в разширен състав, а именно наша делегация да посети Турция през едната година. А що се отнася до проблемите в рамките на преговорите за присъединяване, то според мен има немалко причини, както от турска гледна точка, така и от гледна точка на Европа за приемането на Турция в Европейския съюз. Това е важно от стратегическа гледна точка. Така че, въпреки всички проблеми, с които се сблъскваме, не бива да Забравяме за това в рамките на преговорите за присъединяване. Днес ще разговаряме с генералния секретар на СВД, Европейската служба за външна дейност. Помолихме го да участва в нашето заседание с много кратко предизвестие. Благодаря му, че прие поканата ни. Ще разговаряме с него за случващото се на границата между Сирия и Турция, както и за Ливан, за Йордания, за неспособността на съвета за сигурност на ООН да очертае своя позиция, най-вече заради позицията на Китай и Русия. Ще разговаряме и за задържането на сирийския самолет на турска територия. Явно на борда на този самолет е имало военни ресурси, доставени от Русия. Ще разговаряме по всички тези теми с господин Пьер Виемон. Благодаря му. Давам му думата. Thank you, Mr. Chairman. Um, uh, I'll be rather brief in my... Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък в предварителните си бележки. Мисля, че най-добре би било да дам възможност на членовете на парламента сами да зададат въпроси. Ще ви представя последните актуални събития. Върховният представител за външната политика и политиката за сигурност е присъствала на вашето заседание във вторник и доколкото знам, тя подробно ви е запознала с случващото се. Проблемите, с които се сблъскваме в момента, имат няколко измерения. Няма да се спирам върху всички тях. Ще ви запозная само с актуалните промени. Има едно измерение, по което трябва да предприеме мерки от спешен порядък. Това е хуманитарното измерение. Необходимостта от предоставяне на хуманитарна помощ. Както знаете, Европейският съюз е поел ангажимент за инвестирането на още 50 милиона за предоставянето на помощ на сирийските бежанци и вътрешно разселените лица на територията на Сирия броят на тези две групи се увеличи, достигна до 2 милиона и половина. Това е говори за много големия мащаб на проблема. Към момента се обсъждат няколко идеи на ниво държави членки някои държави членки смятат, че трябва да разгледаме възможността за пряко предоставяне на помощ на сирийските граждани на територията на страната. По-голямата част от помощта се предоставя на сирийските бежанци на границата. Вашият председател спомена границата с Ливан и Йордания, Турция. Има бежанци дори и на границата с Ирак но трябва да обмислим и възможностите за предоставяне на помощ на бежанците на територията на страната. Положението в страната е такова, че в момента ни е доста трудно да достигнем до тях. Така че трябва да обмислим как можем да предоставим помощ на органите на местно управление в някои от освободените територии на Сирия. Трябва да повишим сигурността на болниците. Няколко европейски правителства представиха своите идеи по този въпрос. Той бе обсъден и в ООН. Със сигурност ще бъде обсъден и дния понеделник на срещата на съвета на министрите на външните работи с нашите колеги от ДЕВКО и службата на Европейската комисия за хуманитарна помощ и развитие обсъждаме всички тези проблеми, разглеждаме правната и финансовата им страна. Изправени сме пред финансови и редица други ограничения. А що се отнася до настоящите военни действия, трябва да отбележим две неща. Извършват се нападения от сирийската страна, насочени към територията на Турция. Вече от няколко дни насам турската страна категорично заявява, че няма да допусне редовната сирийска армия да продължи нападенията срещу турската територия. Турската страна се ползва с прояви на солидарност от страна на НАТО, на ООН и на Европейския съюз. Много внимателно следим обстановката на границата между Турция и Сирия. Вчера на едно от турските летища бе задържан сирийски самолет. Бе извършена проверка на товар на борда на самолета. Следим много отблизо и това. Първата ни оценка показва, че националните власти имат право да следят за прилагането на санкции, но трябва по-подробно да се запознаем с турската нормативна уредба, за да си създадем представа за това какви са реално правомощията на турските власти. Не знаем точно какво е какъв вид, извинете, оборудване е било конфискувано на борда на сирийския самолет. Предвижда се пакет от санкции, който да бъде прият от съвета на министрите на външните работи идната седмица. Продължават разискванията по този въпрос на ниво работна група, както и на ниво Корепер и ПСЦ. Говори се за замразяване на имущество, за забрана върху издаването на визи Възможно е да се предприемат и други санкции, доколкото това е възможно към момента. Както знаете, от изминалата година насам вече бяха пред... наложени немалко санкции. Предприета е от страна на катарските власти инициатива за организирането на мащабно събитие. То ще се състои идната седмица в Катар. В него ще участват представители на Сирийския национален съвет, над 400 души. Целта на тази проява е да се преструктурира Сирийският национален съвет – този процес тече вече от доста време насам. Очакваме резултатите от него, но предстоящата проява ще е платформа не само за представителите на Сирийския национален съвет. В нея ще могат да участват и представители на опозицията. Ще се проучат възможностите за постигането на споразумение В началото на юли в Кайро бе сключено споразумение за изграждането на обща платформа на сирийската опозиция. Това бе най-голямото и постижение до момента. За съжаление тази платформа все още не е реалност. Проявата в Катар ще бъде възможност да се обсъди още веднъж създаването на платформа на сирийската опозиция ще се обсъди възможността за създаване на структура, в която да е представена цялата опозиция. Следим отблизо всичко това, следим работата на Арабската лига, следим и действията на съседните на Сирия държави, които играят важна роля по отношение на сирийската опозиция. Няколко думи и за дипломатическите мерки, които се предприемат от доста време насам. Предприемат се опити на ниво ООН и други структури да се установят контакти с различните страни в конфликта. В Дамаск бе проведена среща с Башар Ал-Асад. Опитваме се да преодолеем несъответствието между действията на отделните страни в търсене на дипломатическо решение. Последната подобна мярка бе предприета от египетските власти. Бе проведена среща с участието на Египет, Турция, Иран и Саудитска Арабия, така наречения квартет. До момента не са постигнати желаните от египетските власти резултати. Саудитска Арабия не участваше пряко в срещата, но пожела да получава информация за резултатите от работата. Към момента не се предвижда друга среща но трябва отблизо да следим тази инициатива, поради простата причина, че тя събра на масата на преговорите няколко страни от региона, които оказват съществено въздействие върху положението в Сирия. И за това трябва много отблизо, много внимателно да следим тази инициатива. СВД и върховният представител са в тясна връзка с египетските власти. Това бе всичко от моя страна, господин председател. Gracias, presidente. Eh, gracias, eh, señor Vino. Господин председател, господин Вимон, искам да ви благодаря и искам да ви задам два въпроса. Първо, във връзка с дипломатическите срещи е, за следващите дни – Доколкото знам, господин Лавров трябва да се срещне с е, върховния представител. Смятате ли, че по някакъв начин може да се промени руската позиция? Освен това, доколкото знам, е, е, съвсем скоро ще се проведе среща в Маракеш на приятелите на Сирия. Вие не споменахте за това. Какво мислите за среща с Лавров и срещата в Маракеш? Е, като че ли руснаците не са склонни да променят позицията си, и освен това, аз искам да ви попитам и за руския самолет, който е бил прихванат от Турция, обаче е могъл да отлети без частите от ракети, които е пренасял. Въпросът с оръжията ми напомня филма на Чарли Уилсън. Не знам дали сте го гледал. Става въпрос за Афганистан. Не знам дали в е, Сирия положението е същото. Е, руснаците се наложиха с военна мощ в Афганистан, е, докато възстанниците не разполагаха с военни средства и не можаха да изласкат окупатора. Какво мислите вие за положението в Сирия? Дали господин Башар Асад, който получава оръжие от Иран и от Русия, е, той е много силен, така че не знам дали възстаниците в Сирия разполагат достатъчно оръжие. Е, не знам дали Саудитска Арабия е, им предоставя оръжие. Така че не сме ли изправени пред конфликта, който ще се проточи с години, без да бъдат победени възстаниците, без обаче те от своя страна да успеят да победят армията на Асад. Искам да разбера какво мислите вие, особено за снабдяването с оръжие случи. Колегата Милан Мон ви даде добър пример, ограничи се в рамките на две минути и призовавам ви вие да направите същото, госпожа Гомеш. Бихте ли потвърдил, е, че посланника Ибрахими е, е всъщност, е, който сочи с пръст, че Катар организира изпращане на оръжие? Вие казвате, че ние наблюдаваме, но правите ли нещо повече от наблюдение, за да се опитаме да убедим тази разединена опозиция? Имам още един въпрос. Е, моя колега също е, поиска да ви попита за ролята на снабдяването с оръжие, ролята на Иран. Е, какво всъщност вие имате ли намерение да организирате хуманитарни коридори не във вътрешността на Сирия, а в страни като е, съюзници на НАТО, като например Турция, е, за да има е, по-сигурни условия дори за доставка на хуманитарна помощ за населението на Сирия. Не говорим за хуманитарни коридори вътре в страната, а за съседни страни и по-специално Турция, която е, също е нападната от сирийските сили. И накрая, е, всеки опит Иран да бъде привлечен в нещо като дискусия за Сирия от наша страна, а не от страна на египтяните. Frau Schakel. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Вимон, за вашето е, въведение. Сега, е, вие им говорим за Катар, Саудитска Арабия и Иран. Това са глобални партньори. Бих искала да попитам каква е ролята на Европейския съюз. Ясно е, че се разиграват много важни неща. Разиграва се и стратегическа игра. Е, така, извън това, което се случва конкретно в Сирия. И това ни безпокои. Та, въпросът ми е какво може да направи Европейския съюз, за да можем поне да укрепим санкциите и ембаргото, има много, много, много примери за оръжия, които се прехвърлят от Русия а, към а, Сирия през наши териториални води и това всъщност подромва доверието в нас. Какво а, препоръчате на страните членки да направят, за да засилят санкциите? И какво мисли Европейския съюз да направи а, с екстремистите в Сирия? Аз се безпокоя за хората в Сирия, които се намират между репресивен режим от една страна и нарастващ екстремизъм и дори организации, които употребяват на Сирия, в опита си да увеличат своето влияние в Сирия. И аз мисля, че Европейския съюз е ключов партньор за това, че тези, които се борят за свобода, демокрация и човешки права, имат някакъв партньор. Можете ли да помогнете на Турция с огромните потоци от бежанци? Не, има ли някакви разговори с Турция първо в рамките на НАТО и тъй като се е, засилват и заплахите към Турция, докато Европейския съюз е ключов партньор на Турция, може ли да направи нещо Европейския съюз? Можете ли да направите нещо с економически лостове? Защото ние сме най-големия търговски е, партньор на Сирия и това всъщност е един економически лост. Достатъчно ли е това, което до сега сме направили и имате ли е, някакви възможности е, просто за използване на този лост? Благодаря ви. Uh, Благодаря, господин председател. Няколко въпроса. От военна гледна точка. Може ли някакво ембарго да се наложи? Например, зона забранена за полети или някакви зони, в които да бъдат защитени зони за бежанци? Дали може да се наложат някакви санкции без мандат на Обединените нации, както това беше за Косово. Може ли да ни кажете също така как, каква е ролята на Катар в в този регион. на, на практика Катар играе доста, игра доста важна и ключова роля в всички събития в Северна Африка. И не, не, не смятате ли, че те предоставят оръжие на Алкайда и на екстремистски групи, както в Либия, така и в Сирия. И каква е техната роля, господин Вайгъл? Първо, Бих искал да ви поздравя и вас и госпожа Аштън за разумната позиция, която заехте е, спрямо положението в е, Сирия. Смятате ли обаче, че може да има политическо решение на, на проблема? Вие казахте много неща, но. Но какво може да направи допълнително Европейския съюз по пътя на издирване на едно политическо решение на въпроса. Ние зна... как... по какъв начин може да помогнем на възстанниците, но знаем ли кой е за тях? Какво ще стане после? Има ли някаква опасност Сирия да се превърне в център на талибаните, на талибанизиране на Сирия в по-нататъка? Турция трябва да се нарадва на нашата подкрепа като страна, която за бъдеще ще се присъедини към Европейския съюз, а не само като страна съседка, която в момента понася тегобата на конфликта. Можете ли да ни кажете просто какво може да се направи малко повече в тази област, господин Касолидис? Благодаря ви. Очевидно, господин Асад ще си отиде, ако трите малцинства, лауити, християни и кюрди, го подкрепят. Също времено съществува опозиция на режима на Сад. Вие споменахте обаче за събранието, заседанието в Катар, на което присъстват много а, крайни елементи и нека не забравяме, че тези, тези малцинства се страхуват от това. Затова аз мисля, и тук господин Танък е прав, че форума на опозицията трябва да включва всички е, опоненти на режима, включително и малцинствата, и да отправи послание в е, този смисъл към всички. Второ, не, не, не отдавна. Е, се водеха преговори между турския външен министр и е, руския е, външен е, министр за евентуално сформиране на правителство. Има ли някаква, някаква надежда тези преговори да стигнат до някакво заключение? какво може да се направи и за хуманитарните коридори, за бежанците, защото нека не забравяме, че не става дума само за Турция. В Ливан има повече бежанци, дори колкото, е, отколкото в Турция, така че и за тях трябва да се направи нещо. Благодаря ви, господин председател. Много въпроси бяха зададени. Ще се опитам да отговоря на повечето от тях. Първо, що се отнася до външния министр Лавров, да, в неделя вечер той ще присъства на вчера ще обсъждаме много двустранни въпроси, въпроси свързани с Русия, разбира се, но и проблеми свързани с Сирия. Един от, една от а, целите е да видим дали ще намериме някакъв а, терен на съгласие. А, ще макар че знам, че ще бъде трудно, защото а, виждате, че а, в, в, в, в момента има два лагера, които са, са наистина на различни позиции в, а, и то в а, съвета на със сигурност. За повечето наши партньори се, се смята, че един преходен период може да започне към преминаване и към развитие на страната само след като Башар реласат, напусне властта. Но Въпрос е, а, че другата страна е точно на обратна позиция, така че въпросът е как да намериме е, някакъв, някак, някакъв начин за постигане на съгласие, за сближаване на позициите. За сега не сме, не сме по, постигнали подобно, подобен успех, но трябва да продължаваме на следващата среща на приятелите на Сирия ще, ще състои в а, Маракеш. Все още не е уточнена датата. По принцип се спомена 1 ноември, без споменат 1 ноември, но сигурно ще разбира се. Много неща ще зависят от тази среща. За сега усилията да се обедини опозицията не са дали резултат. А една от основните теми, едно от ключовите аспекти на това заседание е да се обедини опозицията. Но това ще е много трудно. Вие зададахте и въпрос, свързан с ембаргото, наложено над оръжията и Афганистан. Разбира се, трябва, нещата трябва да бъдем много внимателни, когато сравняваме несравними неща или неща, които са много различни едни от други. В, Афганистан, в Афганистан това беше през 79-80-та година. Нещата бяха съвсем различни тогава. Но знаете, че има, а, няма съгласие в а, съвета на сигурност и съответно не, не е наложено ембарго на а, вноса на оръжие. Тоест има наложено индивидуално ембарго от отделните страни. ние променихме правилата, за да могат държавите членки да наложат свои санкции, като прекратяване на полети, да наложат ембарго на оръжията, но ние в никакъв случай не можем да се намесиме е, при трети страни и не можем да и забраним, ако те решат да е, предоставят оръжия на двете страни, ние не можем нищо да направим за това така че можем само да наблюдаваме внимателно как се развиват е, нещата и приканваме нашите държави членки да наложат е, ембарго и да следат е, за приложението ми. Госпожа Гомеш, вие зададахте въпрос, свързан с заседанието в Доха. Това заседание, ако трябва да бъдем честни, така буди известна загриженост и на практика Арабската лига подкрепя това време също следи от близо от Египет, въобще всички страни от региона следят от много отблизо този процес, но от самото начало целта е да да се отправи правилното послание към опозицията, да се срещнеме, да се срещаме с тях в Брюксел и въобще да имаме едни постоянни контакти, но то е много трудно, защото опозицията е много фрагментирана и това е нормално, защото има много нерешени проблеми, има а, различни позиции. А, е, някои просто членове на опозицията са преминали от единния лагер в другия. Към тях се отнасят с известно а, съмнение. А, Е, съгласен съм с казането на от господин Касолидис. Ням, няма, няма доверие, няма а, има така известни, има търкания между различните а, общности, липса на доверие, липса на а, защото особено към онези общности, които са подкрепели пасивно или активно режима, защото те се страхуват от утрешния ден, те не знаят какво ще стане после, дали таз, тяхната общност ще бъде е, закрилена, какво ще бъде отношението към тях. Така че целта е да се създаде доверие, е, да се предприемат някои инициативи, които наистина да е, създадат известно, известен климат на доверие и на успокоение от тези е, общности. Стана дума и за хуманитарни коридори извън страната и по-специално в Турция. Наистина броя на обежанците в Турция се увеличава, но наистина в момента има още повече убежанци в Йордания, още повече и в Ливан. И до сега на практика се, се, се плъскваме предимно с технически а, проблеми в трудно е а, да... Им, имаше някои не... не... не... Дораз, доразумения, свързани с организирането на бежанските лагери, но е, сега с е, възможността да се отпуснат повече средства, мисля, че нещата ще се е, ще развиват правилно. Колкото до Иран, мисля, че не е уместно или поне не е своевременно Иран да бъде подканен да се присъедини към различни форуми, за тъй като проблема е свързан с ядрените, ядрените програми все още не, не е решен. Така че за, за сега с, наблюдаваме отблизо опитите на Египет да постигне някакво развитие, но Както ви казах, има много така различни позиции. Колко беше зададен и въпрос, свързан с екстремистските елементи в опозицията. Доколкото знаеме, въоръжената опозиция е едно сложно само по себе си явление в едни, едни групировки, в които има най-различни елементи, има и екстрем, екстремисти, има а, и а, други. Трябва да знаеме какво, какво всъщност се крие зад наименованието Свободна сирийска армия. А, има въоръжени милиции. Така че е, трябва да, да знаем как, е, какво, как, каква точно е действителността и когато говорим за възможността да се подготви поле, условия за един преходен период, е, трябва да знаеме каква е, каква е действеността и какво, на какво, какво може да очакваме, за да може а, и, така че, ако не може да, да създадем а, един дипломатически процес, който да почне да функционира още от сега, то деня след а, е, ще бъде много сложен за всички. Затова е много важно да продължим с а, е, дипломатическите а, е, усилия. Но Економическите лостове са, разбира се, много важни и те ще бъдат много важни и след за по-нататъчното развитие на събитие, но при всички случаи а, господин Тана, вие попитахте има ли възможност да се създад, да се е, определят зони забранени за полети. Да, вие сте, вие сте прав, като ни напомняте, че по принцип е, подобни решения могат да се вземат кафе. С, с, е, с помощта на резолюция на ОНЕ но до сега, както знаете, не можахме да се, убеди, да се обединим около резолюция в ООН. Разбира се, в Косово имаше възможност това да стане и без резолюция. Но независимо от операциите, която бихме искали да организираме, независимо дали става дума за хуманитарни операции, хуманитарни коридори и така нататък, ще трябва да бъдем подкрепени от въоръжени единици, тъй като ще, това няма да бъдат малки операции или малко операция, а ще, бъдат, ще бъде една широкомащабна операция, в която ще участват ще трябва да участват много и за това страни като Съединените щати и други са, все още не, не вземат позиция. Колкото до Катар, на заседанието в а, Доха те се опитаха да, убед, да обединат а, а, по някакъв начин опозицията. До сега те а, подкрепяха предимно Сирийския национален съвет, но сега като че ли се опитват да бъдат по-открити някакси да разгърнат една обединя, обединяваща дейност. И на последно място беше зададен въпрос, свързан с временно правителство. Да, говори се за това от известно време. Е, въпросът беше дали Шарух Алфарах трябва да ръководи подобно правителство или друг, но при всички случаи е, трябва много внимателно да, да споменаваме имена, когато говориме за временен е, режим, особено когато е, става дума за лица, които са познати от това, че са работили с сегашния режим, тъй като има е, много недоверие от страна на опозицията. Председателят, ще ви бъдат зададени още четири въпроса, като моля колегите да се ограничават в рамките на една минута. Колегите Ангуратис, Салавракос, господин Крайсел Дьорфлер и Грея Уотсън. Господин Ангоракис. Искам да изтъкна едно. Намираме се в момент на много високо напрежение, много външни страни се опитват да окажат въздействие върху положението в Сирия. Очудвам се защо СВД не проявява загриженост. Реакцията на НАТО, що се отнася до случващото се на границата между Турция и Сирия, показва, че положението може да се влуши. Абсолютно неприемливо е и това, което са предприели турските власти спрямо сирийския самолет тъй като не е наложено от тяхна страна оръжейно ембарго. Ще видим какво ще предприеме Европейската служба за външна дейност. Явно нищо няма да предприеме, тъй като по всичко личи, че приема пасивно повишаването на, на градуса на напрежението. Не можем да приемем намесата в Сирия отвън, защото ще се стигне до положение подобно на това в Афганистан. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Удовлетворяващо е според мен, че сред приоритетите на службата за външна дейност се нарежда оказването на хуманитарна помощ на сирийското население. За съжаление, обаче, върху се оказва натиск чрез заплаха за използването на химически оръжия. И това може да доведе до намеса в Сирия отвън. Оръжията, които се намират в ръцете на бунтовниците, се доставят от други страни, по пътя на структурите на Хамас и Ал-Кайда. Какво възнамерява да предприеме службата за външна дейност? Смята ли да подбуди към действие и други групи сред международната общественост? Господин Крайсел Дьорфлер. Катя Аштън направи много ясно представяне за Сирия но нещо, което ме притеснява е съпротивата в Йордания, която постоянно припламва. Не е решен въпросът с Палестина, не е решен въпросът с Ливан. И положението в Сирия се отразява върху тези страни. Въпросът ми е каква е вашата оценка на положението в Йордания? Сър Грея Уотсън. Въпросът ми към господин Димон е следният. След провала на платформата от Кайро през юли и след предстоящата среща на външните министри идната седмица, ще излезете ли с някакви предложения към опозицията, така че тя да преодолее разделението си и да гарантира политическото бъдеще на страната? Съединените американски щати са установили своя военна работна група в Йордания. Ще окаже ли това въздействие върху положението в Сирия? Разговорът с господин Лавров в неделя. В него беше ли отбелязано, че спирането на сирийският на сирийския самолет е било в резултат от това, че на борда му се е намирал незаконен товар. Съвсем накратко по първия въпрос. Да, много сме загрижени във връзка с случващото се. Върховният представител преди два дни ви е изложила многобройните срещи, които е провела в Нью Йорк с всички страни в опит да намери политическо решение да окаже натиск. Не мисля, че е основателно да твърдите, че можем да направим и повече. Правим каквото можем по пътя на хуманитарната помощ, по пътя на оказването на натиск върху опозицията, така че да се обедини и на опита да съберем на масата на преговорите всички страни в конфликта. Ще се опитаме да Работим за тези свои цели и по време на предстоящите разговори с господин Лавров в неделя. Накратко за химическите оръжия. Поддържаме връзка с онези, които имат разузнавателна информация по този въпрос. Ако това бъде изискано от нас, ще се включим със свои способности. За момента се задоволяваме с това отблизо да следим местоположението на тези оръжия и движението им. Няколко думи за Палестина. Палестинските бежанци са реален проблем. В много от страните от региона, в това число и в Сирия, има лагери с палестински бежанци. В момента те са принудени да напуснат тези лагери. Нашите структури за оказване на хуманитарна помощ работят пряко за решаването на проблема с палестинските бежанци, проблем, който се влушава и който трябва да следим отблизо. И няколко думи по последния въпрос, въпроса на господин Лотсън. Платформата от Кайро продължава да съществува. До момента не е постигнат напредък на ниво платформата от Кайро но отправихме въпрос към Катар дали платформата от Кайро ще бъде в основата на разискванията, които предстоят в Катар и отговорът бе да. А за военната работна група на Съединените щати по-добре е да отправите този въпрос към американската страна. Знаем, че Съединените щати оказват значителна подкрепа на Йордания, която има голям проблем на границата си. А, що се отнася до самолета с боеприпаси от Русия, възможно е в неделя този въпрос да бъде повдигнат. До неделя ще трябва да изчакаме да видим дали Русия ще излезе с изявление по този въпрос. Любопитен съм дали ще го направи. Председателят, благодаря на господин генералния секретар, че прие поканата ни. Мисля, че бе важно да проведем този разговор. Нищо, че гласуването се измести с няколко часа. Все пак темите, които обсъдихме, са важни от политическа гледна точка и имат предимство пред гласуването. With... Дами и господа, нека сега да пристъпим към 14-та точка от е, дневния ни ред. Препоръка на съвета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 73 74 отпадат. 76 за, против, въздържали се, електронна проверка. 76. Гласуваме електронно по 76. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването.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 107. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109. За. Против. Въздържали се. Приема се. 110. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 3. За. Против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 Моля, просто гласувайте. Гласуваме електронно по 125. Край на гласуването. Седемнайсет гласа за, 37 против. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за,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 Разделно гласуване в три части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по втората част на 133. Край на гласуването. 27 гласа за, 28 против. Отхвърля се. Мисля, че няма нужда да гласуваме по формулировката реален или същински. 134 за, против, въздържали се,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 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против,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 Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се с 28 на 27 гласа. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 в три части – Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 176. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, Електронна проверка по 177 на господин Келам. Къде са всички тези хора? Уж са в залата, но не гласуват. Край на гласуването. 39 гласа за, 16 против. Кой поиска електронна проверка по това изменение? Госпожа Мунис. 178 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 180 в две части. Първа част за, против. Трябва да проверим електронно. Е Край на гласуването. Приема се с 30 срещу 23 гласа.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 Край на гласуването. Приема се с 29 на 25 гласа. 186 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, електронна проверка. Abstimmung ist Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 30 на 24. 13 отпада. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 за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 Извинете, 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 44 в 4 части. Колко важно изменение. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част.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 Госпожо Гомеш, третия път ще трябва да се черпим с шампанско. 50 за, против, въздържали се. 50. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 51 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, приема се. Три за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по цялото това произведение на изкуството. Край на гласуването. Докладът се приема с 53 гласа за, един глас против и един въздържал се. Ще ги издирим тези двамата. Въздържалия се и гласувалия против. Ханес, поздравления. Ich glaube, es ist eine starke Leistung zu einem solchen Bericht eigentlich doch. Благодаря. Наистина да постигнем такъв резултат. Имаше много спорни проблеми. Да постигнем такова голямо мнозинство е наистина постижение и успех. А сега минаваме към следващия доклад, който, по който трябва да гласуваме за Казахстан, госпожа Яконсари. Искате ли да вземете думата госпожа Яконсари? Не. В такъв случай преминаваме към гласуването. 39-то изменение за против, въздържали се, отхвърли се. Компромис 8 за против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се. Нека да провериме. Много, много ви моля, гласувайте, за да не трябва всеки път да правим електронни проверки. Край на гласуването. Приема се. 20, 43 за против въздържали се. Отхвърля се 44 за против въздържали се. Приема се 46 за против въздържали се. Отхвърля се. Девети компромис за против въздържали се. Приема се. Сега 51 изменение за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 Отхвърля се. 12 компромис за против въздържали се. Приема се. Сега 66-то за против. Не, две части. Три части, извинете. Първа част за против въздържали се. Трябва приема се. Госпожа Ягле, а, кажете как да гласуваме. Сега втора част за против, въздържали се. Мисля, че е прието. Да. Трета част за... Искате да проверим? Добре, ще проверим. Втора част. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Внимавай, Елизавет, защото и ти ще трябва да черпиш. Трета част. За, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, хвърля се, 68 за, против, въздържали се, приема се, 69 70 всъщност за, против, въздържали се. Приема се 71 за, против. Кой е забравил да гласува? Може би да почакаме, значи приема се. 78 за, против, въздържали се. Приема се. 72 за, против. Същото мнозинство. Сега 71, нали? С 71. Край на гласуването. 28 за, 22 против. Следващото за 72 е, ще се напия до обяд, ако така продължаваме. За против въздържали се приема се. 73-то за против въздържали се приема се. 13 компромис за против въздържали се приема се с 77 за против, въздържали се. Добре, тогава да проверим 77. Струва ми се, че имаме същото мнозинство. Край на гласуването. 28 за 21 против приема се. 78 за против въздържали се приема се. 81 102 за против въздържали се приема се. 82 за против въздържали се. Нека да проверим 82 изменение. Das war jetzt 82. Ne? 82 beide. Die Abstimmung ist geschlossen. 29 на 21 приема се. 83-то за против, въздържали се, отхвърля се. 80 dafür, der Gegenenthaltung angenommen. Kompromiss 14 dafür.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 като се включва думата social по искане на докладчика за против въздържали се. Приема се 98 за против 91 да против въздържали се. Приема се 92 за против въздържали се. Приема се 93 също 94 за против въздържали се. Отхвърля се 95 за против Извинете, да проверим 94-то. Добре. Мислех, че нещата са ясни, но щом желаете, ще проверим по електронен път 94-то. Всъщност май някои колеги са си забравили картите, край на гласуването. 29 против, отхвърля се, 92 за, против, въздържали се, отхвърля се, 15 компромис за, против, въздържали се, приема се.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 Девето за против въздържали се приема се. Десето за против въздържали се приема се. Единайсе за против въздържали се приема се. 12 за против въздържали се приема се. Добре. За една и също мнозинството. 12-то. За 12-то изменение става дума. Die му ist geschlossen. Край на гласуването по 12-то. 27 за, 23 против. Приема се 13-то за, против, въздържали се. Отхвърля се 14-то, всъщност 15-то за, против. 15-то, извинете, и 17-то заедно, които са идентични с устно изменение. За, против, въздържали се. Приема се 16 за, против, въздържали се. Отхвърля се 18 за, против. Нека да провериме по 18-то изменение. Моля, гласувайте. Ти Край на гласуването. 12 на 38. Отхвърля се. Втори компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 21 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Трети компромис. За против. Въздържали се. Приема се. Четвърти за против. Въздържали се. Приема се. Пети за против. Въздържали се. Приема се. А сега преминаваме към 28 изменение за против. Въздържали се. Шести компромис за против въздържали се. Приема се. 32 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против. Нека да провериме. 35-то. Край на гласуването. 26 на 25 приема се. 36-то, две части, първа част, втора част, не, извинете, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се, 37-мо, за против въздържали се. Приема се 38 за против въздържали се. Приема се първо за против въздържали се. Приема се 2 за против въздържали се. Да проверим. Спайда Мафи Шус. Абшен се С край на гласуването 24 за, 26 против, отхвърля се. Трето, за, против, въздържали се. Същото мнозинство отхвърля се. Четвърто, за, против, въздържали се. Приема се. Сега, инта едно, Чакайте сега. Тук до, до известна степен това е включено запротив. Отхвърля се. Инта 2 за против въздържали се. Отхвърля се Инта 5 за против въздържали се. Приема се Инта 3 за против, въздържали се, приема се. Инта 4 за, против, въздържали се, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо на Инта за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето да, против, въздържали се, приема се. Десето Инта за, против, въздържали се, Отхвърля се. Нека да провериме по Инта 10. Die Abstimmung е geschlossen. Край на гласуването. 25 на 24 приема се. 11 за против въздържали се отхвърля се. 12 за против въздържали се приема се. 13 за против въздържали се приема се. И сега ще гласуваме електронно цялата проекторезолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 44 гласували, 43 ма за, един въздържал се. Поздравления на нашата, за нашата докладчица. Damen und Herren, wir müssen jetzt schnell machen, weil wir ab 11 Uhr... Скъпи колеги, трябва да побързаме в 11 часа. Ще продължиме с изслушване. А сега доклад за изборите в Грузия. Господин Донжон, госпожа Николай са били членове на делегацията.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 където искате седнете, ако искате в залата, или ако искате седнете при мен. Давам ви думата. Госпожи и господа, за мен е голяма чест, бе голяма чест качеството си на председател на нашата делегация в Грузия да участвам в наблюдението на изборите там. Както знаете, нашата делегация се включи в работата на мисията за наблюдение на изборите в Грузия, която бе организирана от няколко международни организации, в това число и от Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Всички участници в тази мисия стигнаха до извода, че трябва да излязат с обща позиция. Аз имах възможност да бъда в Грузия едва няколко дни преди изборите. По време на изборите работихме заедно с мисията за дългосрочно наблюдение на изборите. Получихме от нея много добра информация за положението в Грузия. Добра информация получихме и от представителите на медиите и политическите партии. И слушахме техните изложения. Можахме да участваме и в изборния процес в Грузия. Установихме известни недостатъци Изборите протекоха в обстановка на свобода на словото, свобода на сдружаването, свобода на митингите и събранията. Бе осигурено широко участие на гражданите. Изборите протекоха в дух на конкуренция, на съвревнование, което доведе и до известно поляризиране. По време на предизборната кампания имаше лични атаки които на моменти бяха доста остри. Грузинските граждани бяха много мотивирани да участват в изборите. Малко преди изборите положението бе много напрегнато. Имаше опасения, че след обявяването на резултатите ще се стигне до насилие. За щастие не се стигна до подобна ситуация имахме възможност да извършим наблюдение върху целия процес на подготовка и провеждане на изборите. Установихме, че като цяло се спазваха правилата в няколко избирателни секции. Видяхме и гражданите, които чакаха да им дойде редът да си пуснат гласа. Установихме някои недостатъци, но не и системни нарушения. Не установихме и някакви действия за оказване на въздействие върху резултатите от изборите. Централната избирателна комисия в понеделник обяви резултатите от изборите. 54,9% това бе процента гласове подадени за грузинската мечта, а 44,1% спечели движението на бившия президент. Новият парламент ще бъде сформиран от редиците на тези две движения. От една страна управляващата партия и от друга страна блокът на опозицията. Това показва, че предимно тези две движения са обединили около себе си под по-голямата част от гласовете. Предимно те са участвали в изборите. Президентът Кашвили призна победата на опозицията. Неговата партия в момента е в опозиция. В момента се говори за по-нататъчното регулиране на политическия живот в Грузия. През изминалите години демокрацията отбеляза много голям напредък в Грузия. Гражданите на страната можеха да се възползват от основни права и основни свободи. Бяхме свидетели на първите демократични избори в историята на Грузия. За първ път бе извършен демократичен преход към ново правителство и действащото до момента правителство призна своето поражение. В рамките на европейското сътрудничество Грузия също отбеляза напредък. Имам предвид преговорите за споразумението за асоцииране, както и преговорите за асоциирането към СТО. Надявам се, че Европейският парламент ще окоръжи новосформирания гръцки парла... грузински извинете, парламент в посока към задълбочаване на евроатлантическото сътрудничество. Благодаря на всички колеги, които оказаха подкрепа на нашата делегация. Председателят благодаря на колегата за доклада. Благодаря на всички колеги, които участваха в тази делегация въпреки всички недостатъци, около провеждането на изборите в Грузия трябва да отчетем, че това бяха свободни и честни избори. Централната избирателна комисия явно е подходила професионално към задачата си. Аз наблюдавах провеждането на местните и регионалните избори преди, мисля, две години и още тогава останахме с впечатлението, че се осъществява развитие в посока свободни и честни избори. В деня след изборите президентът призна поражението си, като заяви, че резултатите от изборите са важни за демокрацията. Това според мен е наистина забележително. Много е важно, че в Грузия бе осъществен мирен преход към ново управление. Да се надяваме, че и при следващите избори ще има предпоставки за подобен мирен преход. Така Грузия ще може да отправи послание за стабилност. Това послание ще е важно за други страни от региона. То ще засили тяхната перспектива за членство в Европейския съюз. Новият министър-председател заяви, че ще установи конструктивно сътрудничество. Не смятам, че той ще се отклони от пътя на Грузия към Европа. Я бих chtěl také poblahopřát panu Cabrnochovi, vedou... Благодаря, господин председател, казва господин Ручек. Благодаря също и на колегата, ръководил делегацията. Поздравявам целия екип. Мисля, че той свърши добра работа. Що се отнася до процеса на подготовка и провеждане на изборите. Съгласен съм с колегата за това, че за първи път в историята на съвременна Грузия бе осъществен мирен преход. бе осъществена мирна смяна на управлението. Това е и знак за демократични промени. Колеги, мисля, че можем да допринесем за развитието на Грузия. Ще призовем и двете страни, както победителите, така и загубилите изборите, да си сътрудничат в името на развитието на Грузия, в името на необходимите за страната реформи, ще ги призовем и за сътрудничество в посока членство в трансатлантическите структури, имам предвид НАТО, ще ги призовем за сътрудничество и в посока членство към Европейския съюз. Още веднъж поздравявам господин Кабърнох и целия му екип. Приветствам и всички грузински граждани. Няколко думи за предстоящи делегации за наблюдение на изборите. Част от делегацията и излезе с свое отделно изявление за печата. Не мисля, че в бъдеще трябва да процедираме по този начин. Не бива една част от нас да излиза със свое изявление за пресата. Трябва предварително да се договорим, да очертаем обща позиция, с която да излезем пред печата. Председателят благодаря. Господин Сариош Волски. Благодаря ви за този важен и положителен начин, по който изборите протекоха. Аз мисля, че това е постмортем победа на тези, които е, бяха против Сахашвили и доказва, е, че демокрацията е твърдо установена в Грузия. Въпросът ми е следният. Е, много, в много европейски страни, където се провеждат избори, има прозрачна и ограничена възможност за използване на средства за избори. Е, примерно, е, тези средства трябва винаги да се използват в е, ограничен и прозрачен начин. Това се отнася и за партии, които участват в изборите, но цялата процедура трябва да бъде както ограничена, така и прозрачна. Това е системата в е, Европейския съюз. Докато в, при изборите в е, Грузия около 300 е, милиона долара бяха инжектирани отвън и бяха използвани от партията на Инавашвили. Дали е, наблюдателите, както дългосрочно, така и средносрочно, разглеждат това е, като е, евентуално помрачаване на честността на изборите. Благодаря ви. You, е, е, Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя наблюдателите и да им благодаря за днешния доклад. Чудя се дали той може да ни предостави някакъв съвет за това какво да направим за бъдеще, за да могат да се обединят партиите в Грузия по някаква обща основа за кампанията в изборите. Защото аз споделям мнението на наблюдателите, че резултатът е честен. Независимо това, обаче останаха аспекти от кампанията, които според нас все пак искахме да видим. Имало е заплахи, някой от кандидатите към тях са имало грубо отношение към някои от кандидатите и така нататък, така че искам да е, чуя какво е мнението на наблюдателите за това какво трябва да направим ние за бъдеще, е, за да е, има правила, за да може изборите да се провеждат по-добре за бъдеще. Аз смятам, че демокрацията, Чърчил е казал, така поне се твърди, е, че Чърчил е казал, че демокрацията е лоша система, но най-добра от всички останали. Мисля, че можем да направим много, за да работи тя по-ефективно и аз смятам, че един ангажимент от страна на Европейския съюз е, съвместно с Съвета на Европа и други колеги, за да гарантираме, че продължаваме да подобряваме цялостното функциониране на демокрацията в страни като Гърция, би било действително е, желателно. Е, госпожа Николай, е, като част от наблюдател, от екипа на наблюдателите, аз мятам, че имаше същинско съревнование между кандидатите. Изборите бяха честни е, и имаше някакви инциденти, но има така известна нормалност при подобни инциденти. Е, мисля, че е, при кампаниите е, имаше насилие, някои методи, които са неправомерни от страна на правителството, но въпреки това това остава в рамките на нормалното. Поляризирането на двете основни партии е постижение за грузинската демокрация и зависи от нас доколко можем да установим правила, кодекс за водене на избирателни кампании. Това би било добра идея, за да се стабилизира тази нова демокрация. Независимо от това обаче, Грузия си остава демокрация и продължава да споделя нашите ценности. Благодаря. Госпожа Луначък? Траурик, нещо unbedingt. Толкова тъжно ме гледахте, госпожо Луначек. От своя страна също искам да благодаря на наблюдателите за доклада, за това, че изобщо извършиха наблюдение. Аз мисля, че, както колегите вече казаха, това трябва да се преценява като един реален и добър знак за демокрация в Грузия, особено след поляризацията, която се наблюдаваше по време на кампаниите. Това всъщност е победа за избори за гражданите в Грузия, начина по който беше проведена самата избирателна кампания. Но, както казаха колегите, все пак е, има какво да се желая за бъдеще, но от геополитическа гледна точка и ролята, която Русия играе, защото тя е много важна, защото реална демокрация в Грузия за Путин и за останалите би бил съществен проблем. И заради това аз смятам, че начина по който се проведоха изборите беше много важен. Имам а, два въпроса а, за финансирането на партиите, това, което вече се каза. Какво наблюдавахте, каква критика отправяте, ако изобщо има такава? И вторият ми въпрос е не само твърдения, но факти за случаи на мъчения в затворите в Грузия. Те бяха публикувани само няколко дни преди изборите. Спомням си, че в нашата резолюция от ноември ние е, призовахме тогава правителството на Сахашвили е, да каже дали може да се подобри положението в затворите. Ние всъщност, вие разговаряхте ли по този въпрос с политици или с представители на гражданското общество, с които сте се срещали? Какво може да се направи за подобрение в бъдеще? Благодаря. Аз искам да попитам колегите наблюдатели е, дали е, е, са присъствали и дали са наблюдавали ситуацията непосредствено след гласуването и при преброяването на гласовете. Защото 11 избирателни комисии е, са били е, всъщност под обсада под обсада на е, тези, които са подкрепили Сахашвили с Иван Швили, с желание да се променят резултата, защото партията не е имала конституционалното мнозинство. Така че как е приключила тази заплаха и това изнудване и изобщо имало ли е промяна в цифрите или не при положение, че е имало такъв натиск. Как разглеждате това от гледна точка на демокрацията? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové za... Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. За поставените въпроси за унази част от нашата делегация, която е излязла с свое съобщение за пресата. Не мога да взема отношение по този въпрос, тъй като аз съгласувах своето становище с всички свои колеги, участвали в делегацията, и то бе отразено и в официалното ни съобщение за пресата. А що се отнася до въпросите на колегите Сарио Жволски и Луначек за финансирането на предизборната кампания, да, това бе една от важните теми, които обсъждахме с представителите на НПО и на политическите партии. В Грузия действат много строги законови разпоредби за финансирането на предизборни кампании. Нормативната уредба е била преразглеждана на няколко пъти. Внесени са 70 жалби, които са били разгледани и по които са били постановени много високи глоби. Става дума за жалби за нарушение на нормативната разпоредба разпоредба за финансирането на предизборни кампании. Около 90% от тези жалби са били насочени срещу победителя на изборите, партията Грузинска мечта. И двете политически сили са инвестирали значителни, значителни извинете, средства в финансирането на много поляризираната предизборна кампания. А що се отнася до бъдещето, до уеднаквяването на правилата за предизборната кампания, и за провеждането на изборите, мога да кажа, че Грузия разполага с много добро законодателство в тази област. Предизборната кампания наистина бе силно поляризирана, протече в дух на конкуренция. Грузинските граждани реагират много емоционално особено когато са свидетели на събития важни за тяхната страна. Когато сме свидетели на толкова важни събития, не можем да не очакваме емоционална реакция от страна на гражданите. Разговарях с представители на грузинския парламент Ще продължим да се срещаме с колегите си от Грузинския парламент. Ще направим всичко възможно, така че грузинските ни колеги на ниво Евронест и в рамките на политиката за партньорство на принципа повече срещу повече да могат да участват все по-активно. Няколко думи за затворните заведения. На 18 септември, 12 дни преди изборите, по телевизията бе излъчен материал, който шокира широката грузинска общественост. Правителството реагира много бързо. Двама министри подадоха оставка. Имаше много арести. Несъмнено, скандалът във връзка с затворните заведения оказа голямо въздействие върху хода на предизборната кампания и резултатите от изборите. В момента грузинската общественост и политиците поставят акцента върху положението в затворните заведения и това повишено внимание ще допринесе за подобряването на условията в местата за лишаване от свобода. Ще обсъждаме този въпрос с грузинските си партньори. Уверен съм, че и те ще имат интерес от решаването на проблема. Господин Лансберкис, по вашия въпрос за това дали сме наблюдавали ситуацията непосредствено преди и след изборите. Непосредствено преди и след изборите – Атмосферата бе много емоционална. Гражданите два часа преди да бъдат обявени резултатите вече празнуваха по улиците. Срещнахме се и с млади, и с по-възрастни хора, поддръжници на партията Грузинска мечта. Те носеха фанелки с символа на партията, размахваха сини знамена, които също са сред символите на това движение – Десетки хиляди празнуваха по улиците. Аз не бях свидетел на заплахи пред избирателните секции. Поддръжниците на партията Грузинска мечта много отблизо следяха хода на събитията с нетърпение, очакваха резултатите. В тези избирателни секции, в които бяхме, ние се работеше много спокойно по време на преброяването на гласовете. Не бе оказван никакъв натиск. Гласовете се преброяваха при закрити врата, но в момента продължава да се извършва анализ на преброяването на гласовете ще ви представим резултатите от тази работа. Благодаря още веднъж на колегата, както и на участвалите в тази делегация. Сега преминаваме към точка 16, семинар за положението в Украина преди парламентарните избори през 2012 година, подготовка на парламентарните избори. Този семинар се провежда съвместно с Междупарламентарния комитет за връзки с Украина. Има отделна програма за него. Ще направим 5-минутна почивка, след което ще продължим. Thank you.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 herzlich willkommen heißen. Председателят, добре дошли на нашите гости. Откривам заседанието, което ще проведа съвместно с господин Павел Ковал, председател на делегацията за връзки с Украина. Той е и председател на Комисията на Европейския парламент за наблюдение на изборите – началото на седмицата, заедно с един от своите заместници, господин Галер, господин Ковал бе на посещение в Киев. Целта на това посещение бе подготовка на наблюдението на изборите в Украина. Ще дам възможност на двамата колеги да вземат думата, за да ни докладват за това свое посещение. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошли и двамата ни гости от Великобритания. Госпожа Катарина Волчук от университета в Бирмингъм и госпожа Сара Бърч от университета в Есекс. Сигурен съм, че те ще ни предоставят полезна информация. Госпожа Волчук ще докладва за последните актуални промени в политическата обстановка в Украина. Госпожа Бърч ще направи изложение за подготовката на изборите там. Първо ще дам думата на господин Ковал за кратко встъпително изложение. След това ще изслушаме двамата гостуващи експерти. Накрая ще дам думата на господин Галер, след което ще започнем разискванията. Господин Ковал, имате думата. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szczególnie dziękuję za to, że... Благодаря ви. Искам да изкажа специална благодарност на вашата комисия за това, че ни отделихте време на ваше заседание и че организирате днешното изслушване защото е, е, Европейския парламент проявяваше в интерес към е, това, което се случва в Украина. Имаше и е, значителна делегация от наблюдатели в Украина и за това искам да благодаря на Алмар Брок за оказаната подкрепа от него на идеята да отидем на място. Заедно с господин Галер ние работим активно по връзките с Украина и е, се опитваме да се срещнем с всички политически кръгове на специфично работно ниво. Като говорим за подготовката за изборите, готовим и за е, представители на неправителствени организации. Искам да кажа, че имахме много ползотворен обмен на мнения по подготовката на изборите. Е, с е, две е, много известни организации по наблюдение на изборите в Украина. Имам предвид опор. Това е Организация за наблюдение на избори и Комитета на Украинския електорат. Срещнахме се с представители и на властите, и на опозицията. Пространно разговаряхме с представители на Централната избирателна комисията, която играе значителна роля в е, избирателната система на Украина. Мисля, че информацията, която е, събрахме по време на срещите, беше значително добре подготвена от главната делегация от е, наблюдатели, която беше започнала преди две седмици. И в крайна сметка ние работихме на финалния етап. Е, е, защото политическата ситуация в Украина щеше да се отрази на изборите. Някои от лидерите на опозицията е, не можаха да участват в изборите, защото в момента са в затвора. Така всъщност ние наблюдавахме изборите до толкова, доколкото наблюдавахме доколко се прилага нови избирателен закон. Нови избирателен кодекс не беше изготвен непосредствено преди изборите. И е, всъщност е, ние привлякохме вниманието върху това, е, защото нови кодекси се подготвят обикновено там, непосредствено преди изборите. Имаше, освен това, по този кодекс споразумение между властите и опозицията. Сега, е, е, специално е, от главните представители на опозицията, т.е. против Русия, приеха този нов кодекс, но имаше слабости във връзка с неговото приложение. И аз мисля, че специално тук по тази тема трябва много отблизо да следим няколко неща. Какво имам предвид? Имам предвид е, унази част от изборите, която ще се е, проведе в е, главните избирателни райони. Имаше много коментари за тази част от изборите, защото там са наблюдавани многобройни инциденти. Освен това, как са организирани самите избирателни комисии, имаше е, системни грешки на ниво дистрикт или регион. Беше трудно за опозиционните партии да наблюдават изборите. Е, сега става въпрос за законодателен въпрос. Въпросът е как обаче той да се уреди непосредствено преди изборите. Заедно с председателя Гала ние стигнахме до заключението, че отново всички избиратели, е, всички наблюдатели непосредствено преди изборите трябва отново да се срещнат с политическите лидери. Е, това вече да не са технически срещи, но да се, да се срещаме с лидери не само на различни партии, но и с представители на Централната избирателна комисия. Ние искаме да изразим съмнения по новия кодекс и днешната среща е, с представители на Централната избирателна комисия ще имаме непосредствени и ясна представа за това как новия кодекс се е отразил върху протичането на изборите. Ние е, обсъждахме също това и как е, медиите отразяват избирателната кампания, какъв е достъп до медиите от главните политически кръгове. Е, първо, медии, които да предоставят информация, но също така и закупуване на реклами в медиите. Аз мисля, че днешната ни роля е да посочим е, по кои въпроси проявяваме специален интерес. Днес няма да стигаме до заключение и няма да обсъждаме резултатите но когато дойде моментът, е, когато имаме възможност по-отблизо да следим е, избирателния процес, е, ще можем да преценим дали независимите медии непосредствено преди изборите са могли да предоставят честна информация и изобщо да действат свободно. Имаме предвид и независими телевизии. И едва след като съберем цялата информация и всички сигнали, ще имаме достатъчно сигурни данни, за да можем да направим оценка на това как са проведени изборите в Украина. Бяхме сърдечно посрещнати. В Украина всички политически партии искаха да се срещнат с нас. Те открито споделиха мнението си и ние искахме всеки един от тях да даде становище и писмено за да можем да ги обработим и за да можем да се обосновем именно на тяхното мнение, когато оценяваме избирателния процес в Украина. Искам да е, е, приканя тези, които за бъдеще ще наблюдават избори, да употребят времето е, непосредствено преди вота като време за размисъл, и за наблюдение на важни региони, където се случват събития във връзка с подготовката на изборите. Аз мисля, че времето, което заедно с господин Галър прекарахме в Украина, е, ни дава възможност да посочим е, точно кои въпроси е, трябва да бъдат обект на специално внимание но оценката ще се направи след изборите. Мисля, че е, днешната дискусия е, ще бъде особено полезна за нас. Мисля, че не много хора проявяват интерес към положението в Украина и днес ще чуем различни мнения и ще преценим какво да наблюдаваме в сравнение с предишните местни избори през 2010 година, както и президентските, така и, избират... и законодателните избори, доколко се е променило положението, има ли напредък в избирателната система, по-демократична ли е, по всубхватна ли е, дали е, повече граждани имат по-голяма възможност да си изберат собствени представители. Това са темите на днешната дискусия. Още веднъж благодаря на председателя Брок за това, че даде възможност да се проведе е, днешната парламентарна дискусия, за това, че са поканени експерти. Това не е нито първата, нито последната ни среща. Вашите е, мнения ще се отразят на тълкуването на това, което е, се е случило в Украина ние ще наблюдаваме избори, обаче няма да даваме мнение нито по политическата ситуация. Това е мисия на Кокс, което означава, че Европейския парламент води и други действия в Украина. Искам да ви кажа, че нашата мисия беше проява на нашата интерпарламентарен комитет, докато има мисии на КОКС, а също така и мисии на неправителствени организации. Благодаря на господин Галър и на господин Брок. Благодаря ви. А сега продължаваме с Катерина Волчек. Благодаря. Аз се извинявам, ако не мога да се справя много с техническите е, съоръжения. Мисля, че наистина тук е мястото, където трябва да обсъдиме и Украина, тъй като Европейския парламент е мястото, където е, най-добре се познава Украина много повече дори отколкото академиците. Но аз ще се опитам да дам една обща картина на Украина и на изборите в един общ контекст. Виждат, надявам се, че можете да видите тази карта и ще кажа няколко думи за политическото развитие в страните. През, през от, какво се случи от януари 2010 година насам? Има реставрация на така наречената роля на президента и създаване на една, едно вертикално равнище на власт. Това е, отговаря на е, разпоредбите, залегнали в е, Конституцията на Украина от 1996 година, т.е. има връщане е, назад. В, е, в е, много доклади по, е, се е, констатира, че има криза на така наречената многопартийност или плуралност в Украина и същевременно проблеми свързани с самоцензура, на много журналисти, т.е. те излизат с материали, които смятат, че, които смятат, че ще бъдат прияти радушно. И Но не, разбира се, това с само а, няколко а, примера и не, не можем да, да, да споменаваме само не, е, отрицателни примери. Трябва да споменеме също неодавнашни опити на някои журналисти да е, нарушат така наречените разпоредби на закона за е, заклеймяване. Така че не, нещата не могат да бъдат само черно и бели. Е, не можем обаче, разбира се, да гледаме само а, политическият климат, а да видим какви са и економическите резултати. През 2010 година, когато дойде на власт президента Янукович, а, той трябваше да възстанови а, устоите на а, украинската економика. Свидетели сме на известно економическо възстановяване, но не такова каквото беше очаквано, каквото се очакваше и каквото очакваха е, избирателите. Така че обещанията на партията на регионите не бяха изпълнени, а общественото мнение имаше много очакване. Това обаче От от друга страна, самата опозиция не се радва на много високото доверие на общественото мнение, първо защото а, когато те бяха на власт, също не постигнаха отлични економически резултати. Сега, нека да видим какво представлява партията на регионите, независимо от всичко, което се казва за тази партия, за властите, Ясно е, че и президента Янукович и партията търсят легитимност в международен план. и за това се опитват да организират избори, които да отговарят доколкото се може на международните критерии и правила. Това е Има също така много интересни раз, развитие на различни явления вътре в партията или, так, или така наречено увеличаване на фамилността в партията. Това е доста обичайно явление в други страни, като Казахстан или но за, за Украина това е ново явление. Като под, под, под, И въпреки, че в економическите е, е, резултати не са на очакваното ниво. Е, партията на регионите проведе една много успешна предизборна кампания в Украина. Партията също така се е, уповава на така, на така наречените закони за езика или езиковите явления. Това в никакъв случай не е ново явление в Украина. Защото обикновенно избирателните предпочитания много често а, съответстват на езикови а, на носителите на език. и езиковите, законите свързани с езиковите закони са част от цялостна, цялостната избира, избирателна кампания в Украина. Нека да погледнем какво е демографското и етническо разпределение в Украина съгласно резултатите от последното преброяване. Виждате реги регионите, в които се говори предимно украински език. На, на, на практика не можем да навлеземе в подробности. Аз ви приканвам да погледнете а, езиковото разпределение, така както е представено по цветове, а, украински, руски. Нека да погледнем какви бяха резултатите от президентските избори през 2004 година. Виждате, че те също отговарят на езиковото раз, разпределение. Като най-важни бяха централните региони, които а, виждате че същия, същия модел се преповтори и по време на следващите пред президентски избори. Виждате, просто това са едни много строги регионални разграничения. А тук виждате резултатите от последните парламентарни избори в Украина. Виждате в синьо регионите спечелени от партията на регионите, а оранжевата в, от партията наречена бащиния или на времето наречена блок на Юлия е, Тимошенко. Но ако разгледаме по-подробно това разпределение, ще видим как са е, разпределени вторите по е, е блока на Юлия Тимошенко в Южна и Източна Украина. Тоест, имало е тенденция блока на Юлия Тимошенко да, да, да стане една партия, която да е добре представена в а, цялата страна. Все още не знаеме а, как сегашната партия Бащиния е или партията Удар ще е, се закрепат и ще, ще успеят да преодолеят тази поляризация между различните е, части на Украина, но доколкото виждаме закона за език, езиковия, езиковия закон, като че ли консолидира това положение на нещата. А сега нека да погледнем какво представляват самите избори, така както те се, са представени от експертите. Четири са партиите, които най-вероятно ще преминат прага от 5% съгласно пропорционалната система. Забранени са коалициите на партии Значи става, става дума за партията на регионите, бащиния, удар и комунистическата партия. Провеждани са многократно проучвания чрез сред общественото мнение. Последно виждате това от септември 2012 е, година и раз, раз, раз, разпределението между партиите, като удар печели позиции. Нека да видим сега опозиционните партии. Е, комунистическата партия на практика не може да се разглежда като опозиционна е, на партията на регионите е, партия, така че когато говориме за опозиция, според мене можем да говориме предимно за бактющина и удар. но по, по, пози, пози, позицията на партията е, е, е някакси намалено от това, че е, някои от нейните лидери са е, подследствени и самия ръководител на партията признава, че не притежавах е, харизма на, харизма на Юлия е, Тимошенко. Що се отнася до удар, това е новата, новодошлата, новоприсъстващата партия в политическият лан... ландшафт и които, които, които с независими кандидати в някои мажоритарни райони. тук на, на, на, на практика това ще бъде една репет, реп, репетиция за президентските избори през 2015 година и Кличко който е потен, потенциален кандидат-президент, най-вероятно в бъдеще ще влезе в а, коалиция с а, Пакчиния. Е. Но това това това, което може да се каже, че от а, връщането на така наречената вертикална а, а, власт а, определя отношението към тези партии. Не знам с, с колко време разполагам, но просто искам да ви представя резултатите от едно от проучванията – което, и както виждате, тези проучвания за сега не определят и не, мож, не, мож, не могат да кажат какъв, какъв ще бъде резултата от избир, изборите. Благодаря ви, а сега давам думата на госпожа Бирч. А, разполагам с още две, две минути. Както казах, няма а, Добре. Знаете, че е, изборите се провеждат в една при едно, една много напрегната атмосфера, че много ще бъдат важни, подробностите ще бъдат много важни. Има много пропуски в избирателните закони, които ще дадат възможност за оспорване по-нататък на резултатите. Какви са възможните сценарии? Аз така малко, може би, услужавам нещата, но а, а, искам да кажа, че пропорционалните листи е, не, е, в никакъв случай от тези пропорционални листи не можем да кажем какви ще бъдат е, изборите. Смята се, че опозиционните партии може би ще спечелят повече гласове, отколкото партията на регионите, но в крайна сметка резултат от вод ще бъде решен в едномандатните райони. 45, 55% от кандидатите в едномандатните райони са посочени от партия, 45% от тях са независими. Най-вероятно ще им, няма да, ще има нестабилност и най-вероятно ще има пренареждане след а, на шахматната дъска след, из, след изборите, предвид многобройните независими кандидати, но що се отнася до до разпределението на властите. За сега е, президента има а, а, пове, има достатъчно власт, той, има, е, той и назначава и а, е, на министър-председателя, така че независимо от, как, от, е, изборите, е, от резултатите от изборите, важ, властта е предимно в, в ръцете на президента и тези избори предвещават е, следващите президентски избори 2015 година. А сега давам думата на следващия оратор. Um, Благодаря. Е, предвид е, обща дискусия върху политическата ситуация, която доктор Войчек предложи, бих искала да съобщи повече подробности върху избирателния процес сам по себе си. Искам да се спра на е, някои основни поводи за безпокойство във връзка с е, международното право и е, Международния кодекс за най-добра практика, както и международните ангажименти на Украина по силата на международното право. Съвсем накратко искам да е, кажа какъв е общия фонд и също какво се очаква от избори по международното право. Има е, много международни ангажименти, които се поемат по силата на международното право, е, което означава, че това би възпрепятствало да не се манипулират или подронят резултата от изборите. Тоест, ако избирателният закон може така да се направи, че е, да влезе в противоречие с международното право или кампанията така да се проведе, че да нарушава международните стандарти или е, съответно е, изборите могат да се манипулират е, по административен път. Просто самото е, провеждане на изборите може да противоречи на международни стандарти. Така че е важно да се каже, че, а, а, че всяко подозрение за подобна манипулация е основание да се смята, че изборите не са били честни. Това означава, че е, е, обикновено не се питаме дали изобщо изборите са били е, честни е, и дали изобщо е, може да има е, усъмнение по изборите. И за сега се обръщам към Украина. Искам по-накратко да се спра на това как се развила избирателната система при парламентарни избори в Украина. 1994 година Украина всъщност вече не е един единствен част от е, е, съветската система. Примина се към смесена система, когато депутатите са избрани по пропорционална система в, в, като едни единствени кандидати в кандидатите. Докато от 2006-2010 година се преминава през същинска е, е, пропорционална система с един прак от 3% от гласовете. Е, госпожа Бойчек вече каза, че в момента има смесена система, каквато е била до 2002 година. така че пак има 50% пропорционална система, 50% в, с много избирателни места и 5% прак. Така че нито една партия не може е, не може кандидатите не могат да се явяват е, само в райони, където има едно единствено място. Не, сега, връщането към смесената система е, се осъществи при изборите 2010 година за местни избори и е, това събуди много международни така, поводи за безпокойства, особено е, за това доколко има достъп до изборите, т.е. правилата според които кандидатите могат да участват в изборите. Просто номинирането на кандидатите. Аз мисля, че това е повод за спор. Изобщо има доста поводи за спорове, е, особено забраната на партията Волокс. Така че е, можем да се обезпокоим за това е, какво може да стане е, на следващите парламентарни избори. Сега, кои са проблемите във връзка с парламентарните избори, които се проведоха на 28 този месец? Първо, самата избирателна система има съвместен доклад възоснова на проекто закона за парламентарни избори от миналата година. Смяташе се, че това, което се реши е първо е, е, забрана за блок. Не е ясно точно какво е мотивировката за тази забрана от гледна точка на демокрацията. На второ място отсъства е, защо няма ясни критерии за ограниченията, защото в избирателния район има доста произволно определяне на границите и няма и ясни указания. Така че е, някои от границите, които бяха приети за мажоритарния едномандатен район, е, обикновено е, границите така са очертани, е, че са в полза на определена партия. Има и потенциален проблем във връзка с мажоритарните едномандатни райони. Това е възможност за манипулиране е, на очертанията на тези райони. Е, тоест, е, не се знае доколко би била възможна пропорционална система. Има безпокойства и във връзка с финансирането на кампанията, липса на прозрачност, липса на специфични изисквания за партиите, е, как ще си изразходват средствата, а също така и съкръщения на финансирането на кампанията. Като е, цяло е, в момента няма достатъчно ясни правила за финансирането на кампанията. В доклада има и безпокойство за това, доколко имаш право да изпратиш свой кандидат и забрана за е, някой да се кандидатства, ако е бил осъден на лишаване от свобода. И тук имам извадка от доклада, е, който е изготвен от друга институция, има като цяло ограничение на общото избирателно право, без да се разглежда конкретната личност и това не е съобразено с международната практика. Така че има понякога и нарушение на политическите права вследствие на извършено престъпление. Вследствие на което в е, закона в Украина има просто забрана за лица, е, които са били осъдени за престъпление да се кандидатират на избори. Е, и това, това ни безпокои смисъл за избирателния район. Кампанията, която беше проведена в момента, ни безпокои и за самото провеждане на изборите. Е, първо повод за безпокойство е доколко изборите могат да се разглеждат за е, честни от е, лидерите на опозицията, които са в затвора. Мисля, че тук трябва да се кажат две неща. Първо, както вече беше комисията, Венецианската комисия каза, че е, е, се задаваме въпрос във връзка с политическите права. Това с е, законодателни избори. Имаше лидери на опозицията, които не можаха да се кандидатират. От друга страна, определени лица също не можаха да се кандидатират. И не могат да вземат едно от местата в парламента. Освен това, доколко лидерите на отделните партии, лидерите на отделните партии се смятат за лидери, защото те са глас и лице на партията. Обаче, ако няма такъв глас и лице, партията е в неизгодно положение. Тоест, възниква въпрос за свободата на словото и доколко може ефективно да се води кампания. Така че възникват различни въпроси, доколко е, правото да се кандидатираш е, също е, се поставя. Има и допълнителен въпрос. Доколко политическите партии могат ефективно да водят кампания в избирателния процес? може би това е по-сериозен проблем, от колкото това дали всеки може да се кандидатира. Това са парламентарни избори, а не президентски. А ако има президентски избори, тогава забраната за лидери на опозицията да се кандидатират би било по-сериозно. Докато сега е, си задаваме въпрос за това доколко е ефективна избирателната кампания, особено около лидерите на определени партии в затвора. Освен това, е, повдигаме въпроса за свободата на медиите. Е, говорим е, за случая Ковал, доколко има а, медийно, медийна опозицията, уличен протест. Вече госпожа Войче говори по този въпрос. Като цяло, е, много хора, които наблюдават медиите, смятат, че има страх, че изобщо в украинските медии в момента има страх, защото те не могат е, ефективно да е, използват свободата на словото и да отразяват кампанията безпристрастно. Освен това, нещо друго, което доктор Войчех също каза, административния капацитет в Украина. А, освен това има и използване на административния капацитет за чисто политически партизански цели. Това ни безпокои още от реформата от 1991 година. Хората, които наблюдаваха кампанията на място, смятат, че това е проблем при тези избори. И е, това, което се каза, е, за е, това доколко избирателните комисии в отделните избирателни райони имат представители всички партии, защото някои от опозиционните е, партии не бяха добре представени в избирателните комисии. Така че а, е, ние не знаем доколко избирателните комисии а, е, са работили а, е, както трябва по време на изборите. Сега, нека да се спрем на самия ден на изборите. Там също възникнаха въпроси. А, и е, най-важното за Украина е поставянето на уеб камери в е, избирателните секции, в други е, страни на региона. Това е правено и в Русия, и в Грузия, и в Азербайджан. Така че се оказва, че по този начин се намаляват е, измамите и имало, така да се каже, по-добра прозрачност обаче може да има такъв ефект. Но и въпросът е колко струва това нещо. Аз чух, че се говори за 122 000 долара. И освен това, какво правят точно тези уеб камери? Те дали са насочени само към определена точка, така че е, не се знае дали с тази уеб камера може да се наблюдава цялата избирателна секция. Сигурно има региони, където се случват неща, е, които не се документират от веб-камерата. Освен това, е, не се знае дали веб-камерата може да покрие всички аспекти на избирателния район и на избирателния процес. Може би някои неща им обягват. Има и технически причини за това, е, доколко тези веб-камери могат да имат ефекта, който се очаква от тях намаление на измамите и е, по-добра прозрачност. Има обаче и друг един въпрос. Е, тези уеб камери в е, други страни на региона показват, че хората по-скоро са обезкуражени и не искат да гласуват по токото на уеб камерата. Така че Избирателният закон е, дава доста двусмислени е, правомощия за това да се спрат незаконни действия и не се знае доколко местните наблюдатели ще съблюдават е, спазването на закона и дали ще се намесят. Международната практика е, твърди, че международните наблюдатели не трябва да се намесват в избирателния процес. Друг въпрос Доколко избирателните секции могат да обявят, че някои резултати не са валидни поради е, неспазването на някои критерии, например праговете, които са определени, така че доколко може избора да се обяви за невалиден, например унищожение на бюлетини или е, праговете да се вдигнат от 10 до 20%. Е, или унищожение на бюлетини е, по най-различни причини и това променя резултата от изборите. Но е, избирателните секции не могат да обявят избора невалиден на такова основание. Не е ясно в избирателния район доколко могат да се променят резултатите от изборите Госпожа Войче каза, че това е проблем за изборите в Украина от години. Процедурите са сложни, има оспорване на резултати от предишни избори и обикновено се протака съобщаването на резултатите. Е, но за сега няма средство против това. И така, е, от сега нататък Международните наблюдатели обикновено е, също изпитват същото безпокойство, каквото е, и безпокойство, което аз посочих. Може би има и други поводи за безпокойства, които възникват на място. Може би е малко вероятно и може би не знам дали международните наблюдатели изцяло ще подпишат резултатите от изборите, макар да не са сигурни дали те не са напълно нечестни, напълно недемократични. Предвид това, което се случва до момента, международните наблюдатели могат да едва ли ще кажат, че пък са били напълно честни тези избори. Не знаем какъв ще бъде окончателния вод по тези избори, но изглежда, предвид до сегашната практика, че е по-скоро резултата ще бъде някъде по средата е, и от сега до края на избирателния процес ще се реши е, какво ще бъде окончателното мнение за изборите в Украина. Има много аспекти от кампанията и много действия в деня на самите избори и прозрачност, достъп на наблюдателите. Това ще бъде от ключово значение за окончателното решение на международната общност по изборите в Украина, а също така и подхода към различните спорове, които могат да възникнат. Така че е, след като бъдат съобщени резултатите на 20, е, от изборите на 28 октомври, мисля, че е, ще кажем какво е било качеството, едва когато приключи напълно избирателния процес. Всички са съгласни с това, което каза доктор Войчек, че това е указание за политическото развитие на Украина, важно указание за бъдещето, особено за следващите президентски избори но като цяло по целия свят винаги избирателният процес е, е неравен, но е, понякога се провежда не както трябва, после добре. Така че това, което се наблюдава в Украина, не е необичайно. Е, но все пак има връщане назад. Смята се, че сега има връщане назад. Времената са от историческо значение, за това международната общност се безпокои и това ще бъде важен указател за това на къде върви Украина. Благодаря. Dziękuję bardzo pani profesor. Dziękuję za taką głęboką interpretację. Председателят. Госпожо професор, благодаря ви за подробния анализ в навечерието на изборите в Украина. Сигурен съм, че днешното заседание ще ни подготви добре за предстоящата ни мисия за наблюдение на изборите. То ще е добра основа за анализа, който ще направим на резултатите от тях. Сега ще помоля господин Галер да каже няколко думи. Господин Галер и аз бяхме заедно в Украина, запознахме се с обстановката там, ще работим активно и по наблюдението на изборите. Господин Галер, голям германски ежедневник днес публикува данни за това, че разполага с доклада Кокс Квашневски. Аз а, отправих писмо до председателя на парламента, в което помолих също да ми се предостави достъп до този доклад. Не мисля, че е добре ние, членовете на Европейския парламент, да сме последните, които получават достъп до такива важни документи. Сега ще продължа на английски, за да избегна грешки при превода. Още от самото начало Искам да подчертая, че по време на посещението, което проведох с колегата Ковал в рамките на проведените от нас разговори и в резултат от проучванията по докладите, по междинните доклади, съм загрижен. Загрижен съм и като сравнявам настоящото положение с обстановката по време на миналите избори. Не става дума за това да отчитаме различни нюанси. Трябва да говорим за онези, които са отговорни за провеждането на изборите. Положението е различно в сравнение с положението през 2010 година. Ще започна с медиите. Бяха направени препратки към медиите, най-вече в първия междинен доклад. В него бе отбелязано, че телевизията е средството за масово осведомяване, което гражданите използват за основен източник на информация. В междинния доклад ясно се посочва следното. Условията на ниво медии се характеризират с ясна липса на плурализъм. Телевизионните канали не са независими. медиите се политизират от страна на представители на деловите среди, които подкрепят управляващата сила. Единственият телевизионен канал, единствената медия, която критикува управляващата сила, се сблъсква с значителни трудности. Това е посочено в междинния доклад. И тези трудности, за които се говори там, въжат не само за тази конкретна медия, те въжат за всички независими медии. Има разлика в сравнение с 2010 година. През 2010 година отбелязахме своето задоволство от широкия спектър, който покриват средствата за масово осведомяване в Украина. А в момента се наблюдава значителна промяна. Закона за клеветата. Той бе оттеглен на първо четене. Но почти съм сигурен, че ако в следващия парламент се сформира мнозинство около този закон, той ще бъде прият. Президента действително цели именно приемането на този закон празноти в законодателството и липса на съгласуваност на нормативната уредба. Един член на избирателната комисия, с когото разговаряхме, ясно заяви, че нормативната уредба се изготвя от политиците за политиците. Така описа той законодателния процес. А що се отнася до прилагането на закона, се установяват празноти и несъгласуваност, най-вече що се отнася до липсата на насоки на указания за правоохранителните органи. Няма точно определение на понятието нарушение на изборното законодателство. Така че правоохранителните органи не разполагат с основание за действие. Скандално е, скандален е, извинете, и съставът на избирателните комисии. Цитирам председателя на Парламентарната асамблея на съвета на Европа и по-точно на нейната мисия за наблюдение. Той е шведски социал-демократ, член на шведския парламент, казва се Андреас Грос. Според него процедурата за Отговорът на въпроса дали съставът на новите избирателни комисии е в съответствие с изискванията на съвета на Европа е, че процедурата по тяхното съставяне е фарс. За членове на избирателните комисии се избират хора, които по-скоро ще влязат в ролята на рефери, няма да изиграят активна роля. Вече се говори и за купуването на гласове. Бе дадено определение на купуването на гласове. Компетентните органи не вземат правилните решения, тъй като липсват точни указания, няма точно определение на нарушенията. осигуряването на равнопоставеност. Няма равнопоставеност, защото се използват публични средства в много голям размер за финансиране на кампанията на управляващата партия. Тя провежда много мащабни прояви, финансирани с публични средства. Подобни неща се случваха и по време на миналите избори, но имаше някакъв баланс между западната и източната част на страната а в момента такъв баланс липсва. И няколко думи за така наречените фиктивни партии. Тези фиктивни фасадни партии се създават от онези, които имат интерес от тях, избирателната комисия повече или по-малко участва в някаква лотария. Излъчват се кандидати на фиктивни партии. Между време, след като бъдат избрани, те се заменят. До момента 50% от тези така избрани кандидати са заменени. Фиктивните партии оказват голямо въздействие, най-вече в едномандатните избирателни райони. Там всеки един глас, който не е подаден за някоя от по-големите партии всъщност е глас подаден за най-голямата партия. Всички знаем коя е тя. Не се осланям на предварителните резултати и не се осланям на резултатите от проучванията в навечерието на изборите, защото всички знаем кой провежда тези проучвания в Украина. И още един последен коментар. Когато лидерите на опозицията са в затвора, то това, разбира се, оказва безпредседентно въздействие върху техните партии. Янукович манипулира изборите през 2004 година. Той не бе изправен пред съд, продължи политическата си дейност и това има своите последици сега, има своето отражение върху качеството на изборите. Председателят, благодаря. Четирима колеги искат да вземат думата. И ще дам думата само на тези четирима колеги. Господин Сариуш Волски ще е последният ни оратор. Той ще е петият ни оратор. Добре, ще дам думата на още един, на господин Ручек. Моля ви се да се вмествате максимум в рамките на минута и половина, защото нашите гости трябва да имат възможност да ви отговорят. Госпожа Хармс иска да вземе отношение. Добре, но вие действително сте последната, която ще включа в списъка за изказване. Моля ви да сте кратки. Със сигурност ще имаме и други възможности да обсъждаме положението в Украина. Господин Марио Давид. Благодаря. Аз <laughs> се опитах да гласувам место. да да включа микрофона. Сега, благодаря много на нашите гости за увода към положението в Украина, но искам да се спра на нещо, което не беше споменато тук. Спомена се манипулацията, но не, не стана дума за манипулацията от, в съдебната система и в съдилищите. А, не, не знам ни, никоя до сега жалба на опозиционна партия да е била приета в първоинстанционен или в апелационен съд. Това само доказва, че върховенството на закона все още не е факт. Или поне така, както ние бихме искали е, да бъде е, прилагано в Украина според нашите критерии. А, е, а след Майкъл спомена фиктивни партии, е, предимно в е, е, районите, където се прилага системата Single by the Post, т.е. едномандатните райони Знаеме, че там се закупуват, продават а, гласове. Мисля, че те в Украина като че ли вече смятат, че ние сме си а, застопорили становището, че ние вече знаем дали изборите ще бъдат честни и демократични, но, но в крайна аз се надявам, че на 28 всичко ще бъде наред, но в крайна сметка демокрацията е един процес, който не започва и не завършва в изборния ден. Благодаря ви. Uh, you, Благодаря, господин председател. И вие, и аз, и господин Сариус Волски, ние бяхме наблюдатели в Украина през 2004 година и аз многократно съм, участ, съм бил наблюдател на избори там и на друго място и винаги съм а, така разглеждал критично нещата. Това е една голяма страна, където в крайна сметка това ще реши на къде отива страната, дали към Москва или ще поеме евроатлантическия път. Така че бих искал да попитам професор Бърч има ли някакви критерии, предварителни критерии за е, мисиите на ОССЕ? А, като от една страна ръководителите на опозицията да са в затвора под, а, по политически причини, а също време, но да се, заяви, да се заявяват изборите честни, честни и демократични. В а, страните членки на ОССЕ обикновено а, европ... Европейския е, парламент като че ли играе младия, младшия партньор. През 2004 година беше така. А, защото там, през, там бяха нали, делегациите на ОССЕ и на съвета на Европа и ние бяхме, както казах, е, млад, младите, младшия партньор. И така че този път, господин Ковал, и Европейския парламент трябва да вземе решение. Дали Европейския парламент ще си запази правото да излезе със собствено становище, ако не ако смята, е, че е, докладите на другите организации не го задоволяват. Смятате ли, че е възможно от политическа гледна точка и от гледна точка на правилата Европейския парламент да излезе със свое собствено е, становище по резултатите от е, изборите? Следващият оратор. Е, много малко време имаме. Господин Северин има думата. Благодаря, господин, е, Север, господин председател, за това, че организирахте това изслушване, където получаваме много интересна информация. Не разбира се, ние трябва да използваме тази информация, но, но е, трябва при всички случаи да избегнем е, това да създаваме впечатление, че вече сме е, че вече имаме подготвено заключение относно резултата на изборите. Защото по този начин просто подкопаваме устоите и подкопаваме достоверността на тези заключения. Не разбира се, ние трябва да, из, да изразиме своята загриженост, своите съмнения. Има много съмнителни факти, факти, които е, под подбуждат загриженост, но трябва да, да, да, да видим по какъв начин нещата могат да се променят и да се подобрят през следващите две седмици. А в крайна сметка, в деня на истините, ние трябва да бъдем е, честни, да обективни е, също, като същевременно не забравяме, че ние сме политици, че ние имаме свои политически интереси. Нашите заключения трябва да бъдат обективни, но същевременно да служат на нашите политически интереси. И има много проблеми, има много пропуски и слабости. Но за съжаление, подобни слабости има и в някои от нашите е, държави членки, така че нека бъдем реалисти и прагматици в е, подхода си към това събитие. Благодаря ви. Казахте минута и половина и за това имам само въпрос към доктор Войчех. Вие споменахте за Комунистическата партия. Бихте ли ни казала нещо повече за е, Комунистическата партия и ролята и след изборите? Вторият ми въпрос. Вие казахте какво е положението в лагера на опозицията. Е, как си обяснявате, че е, удар, удар е в опозиция. А, сега, когато говорите с украинци, хората е, имат чувството, че са изморени от тази много агресивен и отрицателен тон е, на избирателната кампания. Бихте ли ни казали е, как е, е, се използва това е, от институциите. Хареса ми вашата етническа карта. Как обаче е, се използва това? Има 12 русофони от 76 милиона. Е, е, има и партия на регионите, да, основно в източната и южната част на Украина, но и там е, имаше мнозинство при избира... последните избори. Сега, ние като е, ние виждаме тук, че при едномандатните региони е, именно е, партиите, които гласуват на езиков принцип, е, ще, спече... ще спечелят. Какво е вашето мнение? Meiner Meinung nach ist eines Ребека Хармс, благодаря господин председател. Едно е ясно. Ще посетим Украина в качеството си на делегация за наблюдение на мисиите с много дълъг списък от въпроси. Няма да подходим по същия начин, както сме подхождали през изминали години. Не бива да си правим никакви иллюзии по този въпрос. Докладът Квашневски Кокс първоначално изобщо не бе посветен на изборите. Мисията на господата Квашневски и Кокс бе чисто хуманитарна, но онова, което изложиха на председателския съвет, показа, че тази мисия за наблюдение е надхвърлила първоначалния си мандат и че всъщност е резултатите от нейната работа ще имат значение и за наблюдението и оценката на изборите. Настоявам за публикуването на този доклад Не мисля, че с него може да се злоупотреби, особено като се имат предвид и резултатите от посещението на господата Ковал и Галер. Дори напротив, по-скоро този доклад ще хвърли допълнителна светлина върху положението с избирателния процес в Украина. Погрешно е според мен изборите да се поставят в геополитически контекст. Не бива да твърдим, че от резултатите от тези избори ще зависи на къде ще се ориентира Украина към Русия или към Западна Европа. Според мен Украина е установила извинете, нуждае се от функциониращи отношения и с двете страни, и с Запада, и с Русия. Европейският съюз може да излезе с предложение за задълбочено сътрудничество по пътя на споразумение за асоцииране. И ако излезем с такова предложение, то трябва да осигурим и развитие в посока към демокрация и право вред. Господин Сарио Жволски. Uh, Благодаря. Имам три въпроса мисля, че в първото изказане се каза е, кой, е, тези, които са в затвора, е, предвид хвърлените в затвора, има въпросителна дали изборите са честни. Примерно, ако пратите Обама или някой друг произволно избран в затвора, демокрацията в Америка ефективна ли ще бъде? Отговорът е ясен решението да се скрие доклада Квашневски Кокс е погрешно. Вторият ми въпрос а, за едномандатните райони. Едно от заключенията е, че в едномандатните райони опозицията е в, у, отслабена, отколкото в пропорционалните. Въпросът ми е, почивате ли на а, предположението, че а, удар и а, бративщина ще бъдат отделни и няма да имат общи кандидати? Ако се споразумеят по общ кандидат, как ще се отрази това на резултатите? И третият ми въпрос е, доколко тези нечестни избори ще се отразят на президентските избори през 2015 година, тъй като вече играта е започнала по този въпрос. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на нашите е, две е, оратори в, е, ораторки в обратен ред. Благодаря ви. Да, благодаря ви за въпросите, Пътюм. Да ви благодаря за въпросите. Някои от тях а, е, е, са сходни. А, е, сега за лидерите на опозицията, които са хвърлени в затвора, както казах, ако бяха президентски изборите и лидерите на опозицията бяха в затвора, въпросът ще, ще да бъде корено различен. Но тъй като изборите са парламентарни, и партията на госпожа Тимошенко успорва резултатите. И, както казах, въпросът е доколко е, това обжалване е, ще е, повлияе е, и тя самата е в затвора и не може тя самата да се кандидатира за депутат. И Както казах, проблемът е сериозен, е, като изключим човешките права и върховенството на закона. Това са отделни въпроси, които не засягат и изборите. Става въпрос за конкретни случаи на тези политици. Сега, колкото до самото провеждане на изборите, разбира се, че това хвърля сянка върху начина по който те са проведени. И пак повтарям, тъй като е, изборите не са президентски, е, може да се каже, е, че още преди да е приключил е, напълно резултата, може би все пак могат да бъдат прияти резултатите. Сега, преди да дойда, аз мислих по въпроса, ако бяха президентски изборите. Сега, ако някой е в затвора, е, сега, има три аспекта. Първия е закона има страни, които са членове на Европейския съюз, където има сходни закони. Е, примерно да речем в Великобритания, тези, които са в затвора, също са лишени от избирателни права. Така че не е въпрос само на закон. Е, не казвам, че тази практика е допустима, но все пак основното безпокойство не е самия закон, а безпокойството е защо е прият този закон. И тук възниква и въпроса за конкретните случаи и за е, селективното правосъдие. Е, не, но това не значи, че това би бил пълен провал, защото във всяка страна и специално в Украина обстоятелствата са специфични. Може би има сходства и с други страни, и това не означава, че Украина може да се е, сравнява с други страни. Единствено възоснова на законите. Въпросът е какви са обстоятелствата като цяло. Сега, е, за едномандатните райони, е, за Бакиовщина, е, е водеща сила. Те бяха значително така ощетени много наблюдатели и коментатори е, възоснова на предишни избори биха казали, че те са тежко отещени, защото много повече средства отиват на, за партията, която е на власт и това се отнася в най-голяма степен за едномандатните райони и затова много хора се обезпокоиха от възстановяването на тези едномандатни райони, защото там е, се използват и административния капацитет. Е, това стана и през 2002 година, така че е, предпочитанията на населението е за тази партия Батювщина, но техните предпочитания са манипулирани. Така че като цяло има безпокойство за това, доколко опозицията може да сътрудничи. Сега ще дам възможност на доктор Войчех, която ще каже как ще се отрази това на изборите 2015 година. Много интересни забележки бяха направени. Ще се спра само на някои, вече се извинявам за това. Но плурализма на медиите е много много, много важно, но трябва да, да, да имаме какви са ограниченията. От една страна структурни ограничения, като имаме частни канали, не знаеме на, ког, на кого принадлежат тя, те. А, и, също, и същевременно нямаме а, националния телевизия. Това, това има доста е, интересни последици върху цензурата, автоцензурата и всички политически последици. Второ, про, про, про, проблемите и пропуските в законите. Това не е нещо ново в Украина. Много често и, многократно е казано, че в Украина законите се правят от политици за политици. Въпрос е доколко после тези тези празноти се запълват с административни средства или те просто служат повече на една партия, отколкото на друга партия. Важно е, интересно е да се анализира анализира и политическия климат в Украина. Както, както казахме, има много голямо недоверие между партията, която е на власт и опозиционните партии, но също време на опозиционните партии а, подкрепиха а, избирателния закон Е липсата от друга страна на реформи в съдебната система е от голямо значение и ще има тежки последици върху изборите. И беше зададен въпрос за Комунистическата партия. до известна степен има едно а, а, така възраждане на тази, на тази партия, която на времето се смяташе, че е партия на пенсионерите, но тя обединява всички онези, е, които са разочаровани какво ще бъде а, поведението на, поли... на комунистическата партия? Възможно много, много, много, много е, много е възможно, в, ако Комунистическата партия влезе в един бъдещ парламент, тя да влезе в коалиция, пряко или непряко, с партията на регионите. Удар е интересна а, партия, за, за, защото тя а, така е е, символ на всички от тези, които са уморени и обединява всичко тези, които са уморени от а, традиционните партии. Ключко е една нова фигура, която търси нови альтернативи. Това. Важно, важни са поли, президентските избори, но парламентарните избори създават ни условия. Не, не, господин Ковал. нашей працы. Э, Съвсем накратко ще направя коментар показаното от господин Танак за метода ни на работа. Господин Галер и аз постоянно поддържаме връзка с мисиите на Инструмента за демокрация и права на човека и на ОССЕ. Все още не е ясно как ще се установи контакт с НАТО, но като цяло има добри условия за сътрудничество. Как изглежда правната страна на въпроса? Може би е добре да оставим на правната служба на парламента да прецени как точно да се организира сътрудничеството, в това число при възникването на конфликти. Като цяло обаче, според мен, няма да има проблеми с това сътрудничество. Такова е мнението и на господин Галер. Има обаче един проблем. Мисията на ОССЕ е водещата мисия. Тя има установени методи на работа, които са доказали своята ефективност. Денят на изборите е само част от целия процес. Ние искаме да наблюдаваме избирателния процес като цяло и процеса на преминаване към ново управление. Що се отнася до самия ден на изборите, работата на мисията на ОССЕ е от решаващо значение. Ще се възползваме от нейните резултати. Беше поставен въпрос дали изборите следва да се поставят в политически, в геополитически контекст, дали следва да се направи такава или по-скоро техническа оценка на изборите. Ако ще правим политическа оценка, то трябва да отчетем различните политически интереси, позициите на институциите на Европейския съюз, например на Европейската служба за външна дейност, трябва да отчетем и становищата на политическите групи. Съставът на делегацията е подбран много добре. В нея участва заместник-председател на парламента, както и един от заместник-председателите на Комисията по външни работи. Представени са всички политически групи. Така че ще се опитаме да постигнем балансирани резултати. В самата делегация няма да има, според мен, конфликти. Към момента няма затруднения при сътрудничеството с съвета на Европа, ОССЕ и инструмента за демокрация и права на човека. Ще видим как ще се развие това сътрудничество в бъдеще. Що се отнася до правната страна на работата ни, на това каква степен да сме самостоятелни и как това ще се отрази върху сътрудничеството ни с международните организации, ще трябва да проуча този въпрос. Ще ви докладвам по-нататък. Това бе всичко от моя страна. Много е важно действително да присъстваме в страната в качеството си на наблюдатели на изборите, т.е. да не надвишаваме правомощията си. Така имаме по-голям шанс да бъдем чути след изборите. Председателят. Мисля, че извършването на оценка от страна на нашата мисия следва да се отнася не само до деня на изборите. Трябва също да се направи оценка и на нормативната уредба на целия процес на провеждане на изборите. Тоест оценката трябва да се постави в по-широк контекст. Два коментара. Винаги е имало недостатъци. Фалшифицирането на изборите през 2005 година Онзи, който бе отговорен за това, не бе лишен от свобода, дори напротив, можа без никакви препятствия да се кандидатира на следващите избори. Онези, които се кандидатираха заедно с него, днес са в затвора. Има много голяма разлика. И тя трябва да бъде взета предвид при оценката Резолюцията на Европейския парламент от 25 ноември 2010 година за оценка на местните и регионалните избори. Съгласно оценките на всички експерти, те не бяха така свободни, както предходните президентски избори. Така, например, партията на Тимошенко не можа в своя избирателен район да регистрира своя кандидат. Европейският парламент посочи, че е направена крачка назад в сравнение с президентските избори от 2006 и 2009-2010 година. Всичко това трябва да бъде взето предвид. Никой не е светец, винаги се допускат недостатъци, но в случая става дума за качествена разлика. Затова мисля, че не бива да се извършва техническа оценка на процеса в самия ден на изборите. Трябва да се отчитат и други фактори, например това, че лидерите на опозицията са в затвора, че много от кандидатите на опозицията срещат големи затруднения във връзка с регистрирането на кандидатурите си и с натиска, който им се оказва отвън трябва да се вземе предвид и свободата на медиите. Двете най-големи частни медии принадлежат на заместник министър-председателя и на министъра на економиката. В случая не можем да говорим за независими медии. Знаем какво става в момента с ТВ1. През изминалите години бе ограничен спектърът от честоти за излъчването на тази медия. Т.е. тя вече почти не може да се излъчва. Не може да се излъчва по кабелните канали, например. Всичко това трябва да бъде отчетено при оценката. Трябва да се направи оценка на цялостната ситуация. Ако не направим такава оценка, то резултатите ни няма да са достоверни. Европейският парламент няма да може да си осигури доверие и няма да може да окаже въздействие с тази своя оценка. Във вторник сутринта членовете на мисията за наблюдение на изборите и бюрото в разширен състав ще имат възможност да разговарят с господата Квашневски и Кокс. Господата Квашневски и Кокс ще имат възможност подробно да изложат доклада си, в който също се говори за така нареченото избирателно правосъдие. Благодаря, желая ви приятен ден. Сърдечно благодаря на експертите, че не последваха стария британски принцип за изолирания континент.